Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf äh, die Sitzung des Haushalts. Скъпи колеги, продължаваме работата си в състав Кокобю. Някой е, има ли да каже нещо по дневния ред? Добре. В такъв случай е, отново ви напомням е, какви какъв, превод на какви езици има. И ви напомням също, че заседанието се предава в интернет. Днес ще говорим по процедурата по освобождаване от отговорност. За мен е чест и удоволствие да приема днес министър Енис Слайкурас, който представлява съвета. Днес на заседанието на нашата комисия. Вие знаете, че процедурата по освобождаване от отговорност е разписана по договорите. Съветът представя баланса и парламента освобождава от отговорност. Господин Стайко е тук, за да ни каже какво е мнението му за освобождаването от отговорност. 90% от европейския бюджет е, е, е обект на споделена отговорност. Държавите членки отговарят е, за паричните потоци в Европейския, парлам... в Европейския съвет. Регионите също трябва да играят някаква роля. Те трябва да управляват по-добре средствата, които им се отпускат отпускате и това да се отразява в съответните доклади, които се разглеждат от Европейска сметна палата. Трябва обаче да имаме предвид, че допустимите грешки се увеличават, особено помощта за развитие на селските райони. И за това е много важно и държавите членки да разберат, че е необходимо е, да се управляват по-добре разходите на Европейския съюз. Е, ние се радваме, е, че представител на съвета се съгласи да дойде на заседание на нашата комисия и можем веднага да чуем мнението на представителя на съвета. Естествено, е, че съвета не е отговорен за поведението на различните държави членки. Ние знаем е, обаче, че е, съвета е със законодател и е, заради това е, ние ще ви задаваме въпроси в качеството ви на е, съзаконодател, като разбира се ще споменете и за управлението на средства във вашата страна. Освен това, тук е господин Шемета, който е член на комисията. А, нека първо да ни запознаете с положението. А, имам предвид, че комисията, Европейската комисия също е отговорна за европейските разходи. А, е, ние често сме отправили критики е, по подобряването на разходването на средствата. Е, комисията обаче изслушва и нашите критики, и критиките на обществеността и отговаря, че не е отговорна за допуснатите грешки. Обаче тя е отговорна за квалификацията на деянията. И още един въпрос. Освобождаването от отговорност на съвета. Искам а, а, да кажа, че а, а, мненията са различни. Парламента не е дал съгласие. Мисля, че нашата комисия има ясна и напълно допустима позиция. Мисля, че нашия докладчик обаче днес не е тук. Ние сме имали възможност неколкократно да обсъждаме темата. Ние смятаме, че и освобождаването от че съвета също трябва да бъде обект на процедура по освобождаване от отговорност. Не е възможно публичните разходи да не бъдат контролирани от народните избранници. Това е мнението на Европейския парламент. Разбира се, можем да се задаваме въпроси и по бюджета. Не искам обаче да предпоставям това, което вие ще кажете. Просто от името на комисия Кокоби Би отново повтарям нашата позиция. Това е, скъпи колеги, гръцкото председателство на съвета поема председателството в труден период. Е, господин министр Стайкорас, за нас е удоволствие, че е, вашата страна е, има положително салдо след години трудности и строги економии за вашите граждани. Е, тук е, в парламента ние също обсъждаме ролята на тройката, е, както и разумните и необходими мерки. С мнозинство нашата комисия е преценила, че добър бюджетен контрол в всички държави членки би бил най- съществения принос към избягването на кризата, която е, преживяхме. Така че бюджетния контрол е част от демократичния контрол и когато функционира както трябва, можем е, да е, избегнем е, прекомерни разходи. И така, господин председател, добре дошъл, давам ви думата. президент. Господин председател, дами и господа, дами и господа депутати, господин комисар Шемета. За мен е голямо удоволствие да ви представя препоръката на съвета относно освободаване от отговорност на комисията за бюджетна година 2013. Това е от огромно значение за ефективността и отчетността както и за управлението на изпълнението на бюджета. Съвета предава огромно значение за редовното и законопразно управление на европейските финанси. През последните месеци изпълнението на бюджета за 2012 година бе стана обект на отчет на Европейската сметна палата. В резултат на това и в тясно сътрудничество с държавите членки бе изработен един акуратен документ, който отчита резултатите и а, съдържа препоръки, които беха приети от Екофин миналата седмица. Екофин също така прие препоръки са децентрализираните агенции, съвместните предприятия, както и изпълнителните агенции на Европейския съюз. От гледна точка на съвета, много от препоръките трябва да бъдат въведени и изпълнени от изпълнителните агенции и комисията незабавно. Съвета също така очаква да установява всяка година по по-добро изпълнение на плащанията и от страна на комите. Тъй като особ, особено преди, поради факта, че праговете бяха вдигнати от 2009 година назад до, до голяма степен това се дължи и на промяната на методологията за отчитане. Дами и господа, нека да споделя с вас основните заключения, съдържащи се в препоръките на съвета. На първо място съвета приветства е, становището по съпросността на годиш, годишния отчет административните разходи и управлението. Същевременно обаче съвета смята, че оперативно, оперативното изпълнение все още е, трябва да претърпи известно съвършенстване, тъй като е, в области като с е, кохезионни средства, средства за развитие на регионите, все още има твърде много грешки. Е, системите за контрол са, частично действат ефективно относно установяване законосъобразността и редовността на е, разходите. Съвета смята, че това ще бъде от огромно значение за начина по който общественото мнение ще, възп... ще възприеме програмите и плановете, финансирани с европейски средства. За, за това съвета насто... настоява тези препоръки да бъдат изпълнени незабавно. Същевременно съвета а, изразява загрижност, че в някои области, като регионалната, регионалната политика, процентът на грешките продължава да бъде твърде е, висок. Затова комис... Е, съвет, съвета препоръчва на комисията да работи в под тясно сътрудничество с държавите членки с, с цел по-добри проверки и по аккуратен по контрол с цел избягването на по-нататъчни грешки. Съветът отбелязва също така, че за част от е, транз, транзакции, транзакциите, за които са а, е, установени грешки, националните органи са разполагали с необходимата информация за установяване и предотвратяване на съответните грешки. Така че съвета призовава комисията да, продъл... да продължава да упражнява ролята на надзорен орган с цел защита ев... на европейския бюджет. Разбира се, е, подобряването и усъвършенстването на, мет, на методите изискват е, време, особено преработването на рамката, която има за цел да улесни управлението на европейските средства. Необходимо е да, да се е, прилагат по-опростени мерки. Прием приемането на новите законодателни актове относно МФР и новите финансови правила съдържат допълнителни мерки за кон- контрол и е, задължение за отчетност с, с цел повече последователност, прозрачност на управлението на средствата. Някои от мерките вече се прилагат от комисията, същевременно до, до други трябва да бъдат въведени в областта на обществените поръчки и по-специално нези, които се прилагат от държавите членки с цел упростяване и е, разясняване правилата за организиране на обществените поръчки. Цел... Целта е да се намали процента на грешките във всички тези области. Също, също, същевременно разписването на подробни нас, насоки и препоръки за всички заинтересовани а, страни ще улесни цялостното функциониране на този процес. Със, съвета от отдава огромно значение на механизма за възстановяване, както и на мерките за изправяне на грешки. Съвета призовава комисията да, да продължи да прилага всички мерки, с които разполага за поправяне на грешките с цел по-добро управление на средствата, по-голяма прозрачност и по-ефективно разходване на европейските средства. 4. За 2012 година са направени корекции на общо сума 4 милиарда и 400 хиляди евро, т.е. три пъти повече отколкото за 2011 година и двойно по-голяма е сумата, която е била върната в европейския бюджет. Също времено обаче по-добре е да се вземат мерки за пред, предварителни мерки, отколкото мерки за коригиране последствия. И те трябва да те трябва да се, да се прилагат строго, включително и суспендиране и отлагане на някои плащания до, е, извърш, до, прилаг, до прилагането на необходимите корективни мерки. Съвета смята, че годишния препоръките, съдържащи се в годишния доклад на генералния директор, е от огромно значение за насоките, които би трябвало да се прилагат в последствие от държавите членки. Бих искал също така да подчертая, че съвета а, отчита а, по-добрите резултати и също времено Сметната палата приканва комисията да разработи документ за оценка планиране на бюджетните приоритети, за да, за да могат а, а, плащанията да, да, да, да, и разходите да се извършват съгласно установените правила. Трябва да има трябва да, да, трябва да се използва и прилага из, инструмента за управление, като, като същевременно разполагаме с необходимите и сравними данни своевременно. Дами и господа, тези това становище и и а, тези препоръки имат за цел да приканат Европейския парламент да освободи Европейската комисия от отговорност за изпълнението на бюджета за 2013 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министр. Благодаря за вашите уводни думи. Но преди да дам думата на докладчика, ще поискам, помоля комисаря да ни запознае със своята гледна точка. Благодаря, господин председател, господин Стайкулес, почитаеми дами и господа. Приветствам балансираните забележки и заключения в препоръките на съвета. Благодаря на гръцкото председателство за неговата работа по този въпрос. На заседанието на ЕКОФИН, както беше заявено във вторник, е, комисията ще съдейства за използване на всички мерки в финансовите рамки 2014-2020 е, година. Прикаваме страните членки да използват опрестяването на процесите и правилата на европейско и национално равнище. Това ще помогне вашите пари е, да генерират добавена стойност и ще намали опасността от грешки. Комисията, разбира се, ще съсредоточи надзорната си дейност в е, е, превентивни и корекционни мерки навсякъде, където съдебната палата открие повече грешки. Но за да постигнем трайно подобрение, страните членки трябва да поемат своите отговорности и задължения, когато става дума за управлението и контрола на европейските фондове и тяхното съвместно управление. Особено това въжи, когато трябва да се предпазваме от грешки. Освен законността и редовността на плащанията, нашите програми трябва да осигурят предимствата, които гражданите с право участват, очакват. Много работа се извършва в прилагането на новите рамки за изпълнение с ключови показатели за проследяване на напредъка, и докладване на постигнатото от всички програми. 318 член ще бъде ключов инструмент в оценка на резултатите на резултатите. Комисията е решена по-напред, по-нататък да развива елементите на този доклад. И накрая да се обърна към трите държави, които се противопоставиха на решението на Екофин за освобождаване от отговорност. Не виждам разлика между тяхното изявление и препоръките на съвета. Всички сме съгласни по нуждата всички участници в финансовият процес да действат по-активно за предотвратяване и коригиране на грешките. Това значи особено, че страните членки са на първо място отговорни за 80% от бюджета на Европейския съюз главните грешки в съвместното управление се откриват в страните членки, които трябва ефективно да защитават фондовете на средствата на Европейския съюз. И именно за това настоява комисията по-голяма отчетност. Нови инструменти, като например декларации за управление, националните декларации, които, за които комисията настоява чрез своите междуинституционни работни групи, трябва да бъдат използвани от всички участници в финансовия процес, да се осигури пълна прозрачност. Тоест, макар и ние да не подкрепяме препоръката, се надяваме, че тези три страни ще подкрепят комисията, за да се гарантира, защото европейския бюджет да бъде правилно управляван от всички участници в финансовия проект. И на национално, и на европейско равнище. Благодаря. Господин комисара, сега ще а, пристъпим към дискусия. Първо ще дам думата на нашия докладчик. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател господин министр, господин комисар. Най-напред искам да задам един въпрос към господин Тойера във връзка с днешния дневен ред. Мога ли да задам въпрос във връзка с дневния ред? Комисарът говори за общото освобождаване от отговорност, но аз, разбира се, трябва да представя моя доклад. Затова, ако ми разрешите, бих искал да се позова на изявлението на господин министъра във връзка с позицията на съвета. Благодаря ви, господин министър, благодаря ви за процеса на реформи във вашата страна. Желая успех на реформите в Гърция. А колкото до председателството на съвета и позицията му, трябва да а, кажа, че а, тук съм раздвоен. Най-напред оставам впечатлението, че съветът ни препоръчва да дадем, приемем освобождаване от отговорност, тъй като има някои черни овци. Черни овци в съвета има, които допринасят за сегашното състояние на нещата. Струва това да се отбележи трите страни, които решиха да не подкрепят, са решили да не подкрепят съвета, това са Швеция, Обединеното кралство и Нидерландия. Е, изглежда, че следователно становището на съвета в никакъв случай не е единодушно и в, в, днес ние ви ни запознахте с, с начина по който е гласувано в съвета. Но аз искам да ви задам а, няколко въпроса, може би не особено приятни въпроси. Сега процедурата за освобождаване от отговорност. Споменахте я в, в, в вашето слово а, и така похвалихте мерките за коригиране на финансовите действия през 2012 година, но въпросът ми е следният. Какво ще кажете за факта, че само в четири страни са 60% от тези направени финансови корекции. Какво ще кажете по този въпрос? В 8 страни са 90% от финансовите, от корекциите, които са направени. А, не знам какво става. Как се харчат средствата на Европейския съюз? Ние сме над 20 страни членки. А, над 20 страни членки действат законосъобразно, а грешките изглежда са все в едни и същи страни. А, какво ще кажете по този въпрос? Това първо. Второ, във връзка с Сметната палата. Вече от няколко години Европейската сметна палата заявява, че страните членки трябва да откриват тези грешки. Говориме, че 60 до 80% от тези грешки трябва да се откриват от самите страни членки. А, в такъв случай Става дума за отговорността на националните надзорни органи. Ние разчитаме на тях. Нашия доклад идва чак след това. Той е резултат от внезапни проверки на място. И след това ние правиме нашите заключения. Обаче трябва националните органи и надзорни органи да откриват грешките преди нас. Каква е тази система? Дали тя е достатъчно надежна? А защо, не можем да разчитаме на резултатите, които ни се подават от националните органи? значи, до 90% от работата по съвместното управление на фондовете е безупречна. И една малка част от страни членки се отклоняват Европейският парламент знае, че тези грешки са на лице и в такъв случай как може да ни препоръчва да освободим от отговорност за изпълнение на бюджета при тези обстоятелства? Това второ. И трето. Има системи за идентифициране на площите в страните членки. Европейската сметна палата установи проблеми в 21 страни членки. Европейската комисия също изрази резерви по отношение на три страни членки. Тя има резерви по отношение на системата, която очевидно не функционира достатъчно добре и трябва да се преразгледа през следващите няколко години. Тоест положението е в известна степен несигурно. Като се има предвид, че самата комисия а, има резерви, Възоснова на какво тогава съвета ни препоръчва да освободим от отговорност за изпълнение на бюджета тези страни? И бих искал да задам нещо, въпрос във връзка с Гърция. Как работи системата за идентифициране на териториите, площите в Гърция? Имам някаква известна информация по този въпрос и ще можете ли да възстановите средствата, които са неправомерно раздадени, като се има предвид, че тази система не работи правилно във вашата страна? И накрая, е, този въпрос е свързан с развитието. За жалост, най-голям процент грешки са именно тук. И вие самия казахте, че мерките за коригиране на това състояние на нещата – ще бъдат ефективни, ще влезат в сила всъщност след няколко години. И въпреки това още днес ни препоръчвате освобождаване от отговорност. Бих искал да знам на какво се основава това, в, в, какво ви кара да очаквате, че нещата ще работят по-добре в бъдеще, отколкото те работят сега. И накрая, във връзка с политиката на сближаване, 16 страни членки посочва Европейската комисия за периода 2007-2013 година, спрямо които тя има резерви. 16, 16 страни членки. И въпреки това, съвета е като че ли е много уверен, че всичко е наред. Как може да сте уверени да ни препоръчвате при това положение и да ни препоръчвате освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета? Благодаря. Благодаря на господин докладчика, господин Пипа. А сега ще дам думата на представителите на политическите групи, господин Гара. Гай. Господин председател, господин министр, господин комисар, аз също пожелавам и на двама ви добре дошли в нашата комисия. Благодаря, господин министр, за това, че приехте да дойдете днес в нашата комисия, за да ни запознаете с заключенията на съвета Кокофин. Накратко, анализът, който вие направихте, ме радва. Не си спомням да сме обсъждали толкова пространно отговорността на държавите членки е, и е, толкова документи да са им посветени. Е, това е положително. Много често обаче държавите членки неизправно разходват европейските средства и ние неколкократно сме порицавали това. Дори документите, изготвени от е, тримата министри на финансите, които са отказали от освобождаването от отговорност, са ясни. В е, три абзаца ясно се посочва ролята на съответните държави членки те е, прикриват е, факти по е, европейските измами. Е, чух какво каза доктор Пипър и критиките му. Е, нямам какво да добавя е, по контрола от страна на държавите членки. Изцяло подкрепям казаното от него. Въпросът ми обаче е следния. Е, какви е, е, са последиците според съвета от тези заключения? Има само две възможни е, последици. Или съвета трябва логично да приеме последиците от а, е, е, неговия анализ, peer review за дейностите на държавите членки, т.е. министрите на финансите а, е, като равни трябва а, е, да преценят какво може да се подобри в а, е, конкретното поле на тяхното действие и а, е, не искам да навлизам много в а, а, подробности. Е, не искам, е, освен това, да се спирам тук на крайни явления. А втората последица би било самата Европейска комисия по-добре да е, контролира управлението на средства в държавите членки. Значи, едно от двете или държавите членки сами контролират, или Европейската комисия влиза в ролята на жандармерист. Ние само като парламент трябва да преследваме целта е, парите на европейските накоплаци да се разходват е, правомерно и контрола да бъде правилен. Това е, е политическа цел. Трябва разумно да я преследваме с съответните форми на контрол. Сега, как да постигнем тази цел? Ако съвета се спре на ролята на държавите членки, по време на тази дискусия вземе под внимание позицията на държавите членки. Това ще бъде положителна крачка, но няма да отидем много далеч. И господин Шемета каза, и това е мнение на нашата комисия по бюджетен контрол, че критиките на председателя на Сметната палата са напълно основателни. Председателя на Европейската сметна палата каза, че държавите членки прикриват грешките. Как ще излезете от това объркано положение? Е, как да започне диалог и е, всяка институция е, да, трябва да си влезе в ролята? Мисля, че е много спешно да обсъдим този въпрос. Той не търпи отлагане, господин министър. Как държавите членки да поемат цяло отговорността си при управлението на европейските средства? Мисля, че трябва да е, започнем е, един конструктивен диалог помежду си. Това ще бъде крачка напред. Благодаря ви, господин министр, за това, че дойдохте. С удоволствие ще чуя вашите отговори. Господин Волн има думата сега. Uh, uh, uh, the Minister, but also the, uh, the Commissioner. It, it was interesting to, to listen to the, uh, the two sets of opening remarks where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 е, давам думата на следващия депутат. Е, благодаря, господин председател. На свой ред аз искам да благодаря на господин комисаря и на министъра за това, че дойдоха. Е, за всички нас ние от, от общ интерес е дейността на държавите членки да бъде преценена обективно и за това се радвам, че така открито признахте процента грешки. Това е положително. Е, когато е, виждаме, че много често се говори за процентна грешка, е, която е обект на много оживени дискусии и дискусията се предава и в интернет. Е, обикновено обаче става въпрос за процентна грешка, която не е истина, докато в момента говорим за реална процентна грешка. Въпросът е как да се е, подобри положението. Е как е, ръководителите на държавите членки ще бъдат обучени в максимална степен, за да управляват европейските средства. Всичко е въпрос на обучение, е, да имаме обмен на добри практики, на статистики, на показатели, за да може всички компетентни органи да бъдат по-добре обучени и е, всичко да се регистрира по-правилно. По вие предвиждате ли да използвате изцяло е, възможностите, които предоставят новите технологии? Е, говорим за e-learning, за е, учене в интернет. Не мислите ли, че трябва да се определят и общи показатели за контрола на европейски средства в общностния бюджет? Дали тук стандарта Изо 9 не може да се приложи? Мисля, че е, така ще стигнем до е, унифицирани стандарти, т.е. трябва да има унифицирани е, стандарти е, за е, общностния бюджет и така ще контролираме процента грешки. Така поне беше в моята страна. Е, вие възнамерявате ли да е, въведете подобна система в е, Европейския парламент, в, Европейската, в Европейския съюз като цяло? Сега, чухме въпросите на депутатите. Господин министр, сега искам да ви помоля да отговорите на зададените въпроси. Дами и господа, благодаря за коментарите, за бележките, критическите бележки и препоръките. Ще отговоря. Първо, тук направя един коментар. Всички ние и Европейския парламент, и комисията, и съвета споделяме едни и същи ценности и едни и същи цели. Защита на европейските интереси и законосообразно и редовно управление на европейските средства, целесообразност и яснота на правилата. Ние трябва да работиме заедно, ефективно, ефикасно, за да можем да спомогнем, защото европейските програми и планове биват, биват изпълнявани а, целесообразно и завършат с успех. А, 25 държави членки обаче подкрепиха препоръките, прияти от съвета. Трите останали държави а, приеха а, резултатите, но биха, искаха да бъдат постигнати повече резултати за по-добро е, управление на средствата за 2012 година и по-добро приложение на мерките за проверка и контрол и да се вземат допълнителни мерки, за да могат да бъдат постигнати допълнителни резултати. Мисля, че в изказването се аз изразих някои от резервите и предложения на държавите членки относно прозрачния, ефективен начин, по който би трябвало да бъдат разходвани европейските средства. Що се отнася до решението, всички знаеме, че това е от огромно значение. Е, съвета взе предвид е, съображенията на Европейския парламент, залегнали в е, няколко резолюции, прияти неотдавна, и съвета счита, че всички разходи, включително и административните разходи, трябва да бъдат проверявани много стрикно от институциите, които трябва да извършат в последствие освобождаването от отговорност. За това и Европейския парламент и съвета трябва да могат да раз, да преценят качественото управление на средствата. Съвета многократно е предлагал да, са, да имаме наистина една много, много по- установена система за, сътрудничество и бяхме предложили проекто споразумение през е, септември, юли и септември 2010 е, година, както и споразумение за проекто споразумение за освобождение от отговорност, което беше предложено от съвета през 2012 година, за да може да се постигнат целите в областта на прозрачността и отчетността като същевременно се зачитат правомощията на всяка една институция, така както са записани в договорите. В последните контакти между председателството и парламента разбирам, че вие бихте искали да продъл, продъл, продължите диалога с съвета. Аз Мога само да кажа още веднъж, че съвета е готов да продължи диалога с Европейския парламент относно постигането на споразумение по този проблем, т.е. освобождаването от отговорността. Знаете, че става дума за един сложен проблем, който е широко измерен, и който трябва да бъде от, разглеждан от всички глед, от различни гледни точки, но от 2013 година са въведени нови правила, знаете. Едното това е че съответните органи в държавите членки, които управляват европейските средства, ще трябва да подават декларации за управление в комисията и също времено държавите членки биха могли да доброволно да предоставят и национални декларации. това Стигна се до това споразумение след дълги и трудни преговори и този компромис е всъщност един, една балансирана една позиция, която отчита гледните точки и на съвета и на парламента. Съвета също така участва в междуинституционната работна група по националните декларации която бе създадена от комисията по инициатива на Европейския парламент. Е, групата все още не е приключила обсъжданията на препоръките. Бих искал също така да ви припомня, че тези препоръки не са обвързващи и същевременно обаче смятам, че е, работната група ще успее да приключи работата си в близко бъдеще. С, с, с цел консолидиране на целия процес на отчетност. Но ще трябва да продължиме преговорите по тези мерки, но първо да изчакаме е, работната група да излезе с съответните препоръки. Сега по втората точка, както вече казах, е, възвръщането на средства и, корек... и корекцията на грешки са от огромно значение за доброто управление на бюджета на Европейския съюз. Затова подкрепя комисията е, по пътя на прилагане мерките за коригиране с цел възстановяване на средствата. Разбира се, трябва да се да се продължи с консолидирането и укрепването на системата за контрол и това разбира се въжи и за Гърция, защото вие ми зададах специфичен въпрос за Гърция. Бих искал също така да кажа и още няко, някои неща. Аудиторите са и разполагат с известни резултати за 2012 година относно а, политиката на сближаване и, е, и други резултати, свързани с работата в моята страна. Счита се, че е постигнат голям напредък, особено в следните области. Увеличаване броя на одитите от националните компетентни органи, упростяване на процедурите, и усъвършенстване на процедурите, много по-голям контрол на потенциалните бенефициенти и след, след всичко това се смята, че плана, плана за действие е, се изпълнява по много по-добър начин. за периода 2012-2013 година и съгласно националните органи за одит, процента на грешките е намалял с 2,6% от 4,9% за 2011-2012 година. Министерството на финансите продължава да предприема мерки с, с, с, с, с цел създаване на е, служби за борба срещу измамите, консолидиране на сътрудничеството и по-нататъчното упрощаване на процедурите за одит. Що се отнася до селското стопанство и регионалното развитие. Да, е, съвета наистина изрази е, разочарование относно процента грешки в тези области. Но какви са проблемите? Мисля, че Сметната палата успя да идентифицира а, е, проблемите, т.е. не е, зачитане на критериите за допустимост, е, неочитане на критериите за екологичност и други. Съв, съв, съвета прие мерките, които трябва да бъдат е, прилагани и при, прикани комисията да ги прилага. Комисията вече започна да прилага известна брой мерки в селското стъпанство. Се прилагат процедури за проверка на сметките. През последните години бяха започнати планове за действие с пет държави членки в областта на околната среда, земеделието и здравеопазването. Бяха, пред, бяха предприяти 12 плана за действие с 12 държави членки. Комисията отчете, че някои държави членки промениха своите е, планове с цел отчитане резултатите относно управлението на средствата. И в заключение бих искал да ви благодаря за това много плодотворно много плодотворен обмен на мнения. А, знаете, че цел, целта, ни, целта ни да постигнем отлични резултати и насърчавам всички заинтересовани е, страни, парламента, комисията, държавите членки и сметната палата да работят заедно за едно по-ефективно и ефикасно управление на европейските разходи, като всеки поеме своята отговорност и всеки прилага а, правилата за надзор защото по този по този начин ние ще отправиме ясно послание към европейските граждани да не куплаци, че европейските средства се разходват по ефективен, ефикасен и разумен начин. В рамките на следващата МФР ще трябва да използваме по-добре технологическите е, средства за постигане на тези цели и чрез по-тясно сътрудничество ще работиме по новите инициативи, които имат за цел е, по-добра защита на економическите интереси на Европейския съюз. И накрая ще продължа на гърцки. Благодаря. Искам да благодаря на комисията и на членовете на тази и на депутатите за ползотворните и конструктивни критики с вашата помощ, с помощта на всички. Гърция през 2013 година успя да се справи с проблема за хроничен дефи, дефицит. Вече имаме известен излишък в платежния баланс след десетки и десетки години проблеми. Тоест, Гърция е на път да излезе от кризата. Продължаваме по същия в същата насока, за да можем да бъдем, да се откажем достойни за помощта, която получихме. Благодаря ви за всички. И в работата ви за освобождаване от отговорност за 2012. Благодаря, господин министър. Благодаря за, това, за вашето изявление, за това, че отговорихте на нашите въпроси. Uh, uh, и сигурен съм, съветът ще продължи да работи по а, въпроса за освобождаването от отговорност и в бъдеще ще имаме а, резултат а, по тази важна тема. Знам, че програмата на председателството на съвета винаги е много натоварена. Благодаря ви, че намерихте време да дойдете в нашата комисия. Желая да гръцкото председателство успех. Успех, който имаме, от който ние имаме нужда в Европейския съюз. И наред с критиката, която получаваме, продължават нашите усилия за по-добре управление на европейските средства. Благодаря ви, желая ви успех в по-нататъчното развитие на Гърция, което е в интерес на гръцкия народ, както вие сам току-що подчертахте. Благодаря.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 Äh, И така, скъпи колеги, след като изслушахме а, господин Стайкурас, който представлява настоящото председателство на съвета, аз приветствам с добра дошла представителка на Испанското председателство, държавния секретар по бюджета и разходите и министър на финансите и на публичната администрация на Кралство Испания, госпожа Марта Фернандес Курас. Добре дошла! Всъщност, господин Пипер, нашия докладчик, по инициативата да ви покани, за да можем съвместно да обсъдим процедурата по освобождаване от отговорност. И е, първо ще дам думата на докладчика господин Пипер. Ако ви е поканил да дойдете, значи има нещо да ви каже. Ние всички сме заинтересовани от подобряването на бюджетния контрол и правомерното използване на средствата на дънакоплатците. Господин Пипер, госпожо държавен секретар, добре дошла. Много ме радва вашето присъствие, за да можем да обсъдим положението на вашата страна. Испания е федерална държава, както и Германия. Е, вие знаете, че в Германия имахме чувствителни трудности с социалния фонд, дори и в моята провинция, е, Северен Рейнхалт, Вестфания. Вестфалия, е, имаше дефицит, така че ние сме добре запознати с въпроса. Сега искам да се спра на положението в Испания. Забелязахме, че през последните години положението чувствително се е подобрило. Е, очевидно е, новата защита е, сработи. От друга страна обаче все още има висок процент е, е, грешки. Само през 2012 година 13 милиарда бяха отпуснати на Испания. Е, при съвместно управление само 2,1 милиард обаче са проверени, т.е. 16% само от направените плащания. Това са много пари. Все пак трябва да има някакво обяснение на факта. Знаем, че през 2006 година положението не беше идеално, обаче днес се задаваме въпроса защо защо трябваше толкова много време да мине, за да се направят финансовите корекции? Едва през 2012 година. Е, толкова, защо трябваше толкова много да се чака? Администрацията ли блокира? Е, изобщо, е, защо е, трябваше да мине толкова време, за да се възстановят изплатените средства? друго, което ме безпокои, е, че е, през 2012 година Европейската комисия е, е, е изразила резерви по 23 програми в Испания. Аз не мога да допусна такова нещо. Бихте ли ми обяснила, според вас, защо? Нека да чуем вашата версия защо е имало толкова много резерви от страна на Европейската комисия. Генерална дирекция е, Регио е изразила много големи резерви и мисля, че точно тук са проблемите свързани с Испания. Госпожо държавен секретар, искаме да чуем вашето обяснение, вашата версия. Е, системно Сметната палата е, е, през годините съобщава, че 60% от грешките е, са направени от държавите членки. Тоест, държавите членки трябвало много по-рано да открият грешките. Според вас, коя система за контрол е най-достойна за доверие? Според нас, настоящата система не може да се вярва. Е, освен това, искам да ни кажете какви са специфичните затруднения на Испания и да не противоречи това, което вие казвате с е, резултатите от проверките. Как да се прицелим по-точно? Как да помогнем на Европейската комисия да се е, прецели по-точно? Председателя, сега ще дам думата на госпожа Марта Фернандес Курас, държавен секретар. Благодаря ви за посещението. Добре дошла. Да. Благодаря. Добър ден, дами и господа депутати. Аз съм тук в качеството ми на държавен секретар на бюджета и разходите и министър на финансите и на публичната администрация на Кралство Испания ние отговаряме е, за европейските фондове и ръководим е, освояването на останалите европейски фондове. Най-напред искам да изразя благодарност на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент за това, че ми предостави възможността тук да ви запозная както с настоящото управление, така и с предходното управление и бъдещото управление на структурните фондове в Испания. Това е от ключово значение за нашата страна, тъй като е, е, по традиция Испания е един от основните получатели на европейски фондове. Нашата страна се умя да ги освои напълно, е, както сте видели това, ако сте посещавали наскоро Испания, ако сте видяли изобщо играчите на пазара в нашата страна. Постигнатия резултат е забележителен и е, той беше постигнат благодарение на европейските фондове. Но не това е темата на моето изказване. Искам да се спра е, на правилното управление на структурните фондове, е, които допринесоха за развитието на Испания до сега. Е, искам е, да е, наблегна на това, че Европейските фондове много се промениха от присъединяването на Испания към Европейския съюз от 80-те години до сега. Тази промяна задължи държавите членки и Европейската комисия постоянно да се пригодят към промените, да станат по-гъвкави и да проявят по-голяма способност да реагират. Ние специално проявихме воля и искам да наблегна на усилията положени от Испания. Много се изненадаха, когато видяха, че в е, своя доклад от 2012 година Европейската комисия заяви, е, че е, за финансовата рамка 2000-2006 година е, комисията имала резерви за 2276 милиона евро, от които 1000 и 1008 засягат Испания. Е, сега, за финансовата година 2012 година в из... Испания е, е, е посочена като продължен, е, като продължителен период за поправяне на грешките с 800 милиона за кохизионните фондове за периода 2000-2006 година. Това е най-голямата корекция, наложена на дадена страна. Нека да се опитаме задълбочено да разберем е, какво е съдържанието на доклада на Сметната палата и на Европейската комисия. И за целта искам да внеса няколко уточнения. Първо, е, финансовите корекции, включени от Комисията за сметките за 2012 година, отговарят на е, ангажименти за плащания, извършени от Испания превентивно. Е, това засяга периода 2000-2006 година. И е, това беше извършено преди 2010 година, когато приключиха оперативните програми 2000-2006 година. Е, следователно, е, това е, не идва ненадейно през 2012 година. Това отговаря на промяна в методологията на излагането на данните от комисията. Самата Европейска комисия приема коментарите в анекс 1 на доклада на Сметната палата. Следователно, сложният механизъм е успех в защитата на бюджета на Европейски съюз. И аз смятам, че трябва да гледаме на това като на истински успех, а не като на потенциална заплаха. Трябва да се има предвид, че коректива от 800 милиона, които се приложиха към Испания за 2012 година, се дължи на две е, пунктуални причини. Е, и това е, е въпрос на тълкуване. От една страна, е, тълкуването на член четвърти на правилника е, за е, проверките от страна е, на органа за управление, а от друга страна тълкуването на Европейската директива по промяната за публичните договори, публични поръчки и допълнителния бюджет. И в двата случая положението беше едно и също. Е, европейските власти е, при, винаги са прилагали критерии тълкуване, които са добре познати на Европейската комисия. От друга страна, Европейската комисия настоя да се промени и критериите и тълкуването. И накрая е, това е мярка за европейския бюджет, а именно да се елиминират всички разходи, които не се отнасят това само за Испания, но които според Европейската комисия не отговарят на новите критерии и на новото тълкуване. Искам сега да се спра на обстоятелствата. Всичко това е, стана възможно благодарение на е, големите големите усилия за инвестиции, които Испания положи през последните години. Това всъщност са чувствителни инвестиции. На второ място искам да наблегна на гъвкавостта на испанските органи за управление. Е, тези е, органи успяха да е, отговорят на исканията на Европейската комисия, пристъпиха към работа и искаха новите мерки да се прилагат колкото се може по-бързо и по-ефективно. На трето място да наблегнем на прозрачността на процедурата. По член четвърти се предвиждат проверки, свързани с, нека да я наречем, кухнята на държавите членки. Е, това не винаги се съобщава на комисията, въпреки че е включено в е, е, националното управление на оперативните програми. В конкретния случай комисията надлежно беше информирана че за доброволните плащания, които са направени и от тук проистича цифрата, която вече споменах. И накрая искам да подчертая, че е, е, съвместно с Европейската комисия и е, във връзка с доклада на Сметната палата, трябва да имаме предвид, че бюджетната строгост беше максимална във всеки един момент. Е, от една страна тя се прилагаше от Испания, от друга страна е, се препоръчва от комисията. И както казах, е, основната ни грижа винаги е била защитата на европейските фондове. Колкото до периода 2006-2013 година, този период далеч няма да бъде лесен. Ние е, преодоляхме затрудненията от 2000-2006 година, е, системата на проверки, е, въпросите свързани с промените с допълнителните изисквания към обществените поръчки. Това вече е минало и въпросът беше разрешен удовлетворително, както от Испания, така и от Европейската комисия. Системата за управление и контрол обаче трудно се прилага към новите приоритети към новите проекти. Имаме инвестиционни проекти за около 1 милион, но те обаче дори не стигат 100 милиона. За 2007-2013 година това предвижда повече от 300 000 проверки, повече от 1 милион плащания трябва да бъдат проверени, без да имаме предвид 10 милиона. Новите приоритети за 2007-2013 година са свързани с програмите ИСЕ, не толкова инфраструктура, транспорт и околна среда. Тази промяна обяснява на първо място увеличението на извършените проверки и тези проверки не само, че не успяха да е, се приспособят към промените, но и използваните методи не бяха достатъчно ефективни, не бяха достатъчно е, съвместими с новите проекти. Имаме нова система е, за стандарти, възоснова на упростени разходи, е, тази система започна да се прилага едва в края на периода. И е, това е причината, поради която се налага допълнително усилие е, и така се стигна до днешното положение. Все пак трябва да имаме предвид децентрализираната структура на испанската администрация, далеч не улесни нещата. В момента има повече 150 посреднически ведомства, които управляват и контролират разходите по структурните фондове, а има повече от 2000 бенефициента, т.е. трябва да има координация постоянна координация, обаче ви уверявам, че ние полагаме тези усилия и ще продължим да ги полагаме. Нека обаче е, да не е, забравяме е, кризата и асиметричните последици е, които засегнаха страните от Южна Европа. Всичко това е, ще ни накара да полагаме още по-големи усилия за гъвкавост на бюджета. А това само осложнява нещата, както по националното съфинансиране, така и на европейските фондове, е, така и съхранението на броя на човешките ресурси и на необходимите средства за управление и проверки. Е, какво мога да кажа за бъдеще, дали сме се получили от миналото. Е, Испания доказа, е, че може бързо да се приспособи към новите изисквания. Имаме ново предизвикателство и все по-трудно се справяме с новите предизвикателства. Условността акс анте, темите, новите приоритети, годишните отчети, какви е, са приходите. Това далеч няма да улесни задачата ни. Так му обратното. Ние обаче винаги е, смело подхождаме към новите предизвикателства, като проявяваме и гъвкавост, и прозрачност. Един пример. Е, ние работим по е, упростяването на системата за управление, защото е, да има 150 посредника, е, които се занимават с е, инспекциите, е, и управлението. Не искаме е, да се стигне до максимален брой 10 посредника, плюс един централен организъм, т.е. да има като цяло общо само 27 посредника. Ние сме готови да използваме новите мерки за управление и контрол, като знаем, че трябва да има централно управление, особено по оперативните програми. Аз няма да говоря повече, за да остане време за въпроси и отговори но искам да ви кажа, че е, е, е, отвъд е, е, плахите усилия в някои области, не трябва да отричаме всичко, което Испания е направила до сега от толкова години насам е, и за бъдеще ние ще искаме да бъде все по-ефективно и все по-прозрачно управлението на европейските средства. Благодаря ви за вниманието. Muchas gracias. Сеньора Фернандес Благодаря, госпожо Фернандес Курас. А сега ще дам думата за въпроси. Но и напомням ви, че трябва да се съобразявате с ограниченията във времето. Господин Гая също поиска думата, някой друг. господин, господин Дерик Волн и госпожа Гресли. А моля, бъдете кратки. Благодаря. Господин председател, добре дошъл на господин комисара. И разбира се, генералният секретар на Испанското правителство, който също е наш гост. Както бе е, е, споменато, е, цифрите са суха материя, но тя ни представи доста богата информация. Непрекъснато има призиви за промяна, било на процесите, било поради различното тълкуване на правилата. Имам три въпроса. най-напред своето становище е на Европейската комисия, което ни каза, че някои части са по-малко важни. Какви са методологичните слабости в цифрите, които представя Испания и дали те са отразени в доклада? Първо, това първо. Второ, споменахте 438 член и контрола упражнена от властите и Накрая можете ли също така да ни кажете за промените в съфинансирането, за които споменахте? И които също са много важен а, аспект а, на доклада, който ни представя. Предлагам първо да чуем няколко въпроса и след това ще чуем отговорите. А сега господин Гая. Благодаря, господин председател. Госпожо генерален секретар, благодаря, че сте наш гост днес. Ценим високо вашето посещение. Радваме се, че можем да обсъдим положението в Испания и начина по който се прилагат структурните фондове. Миналото лято бях в Малага на езиков курс. За жалост все още не мога да говоря испански и затова трябва да слушам преводачите. В Малага се запознах от първа ръка с това, което се прави с помощта на европейските регионални фондове. Явно е, че има подобрение. И бих искал да кажа, че това е много дълбоко удовлетворяващ факт. Очевидно е, че средствата се използват за постигане на политическите цели, към които се стремим. за обновяването на Креморската променада, а също така превръщането на града в културна дестинация. Установихме връзки с представители на националните и регионални власти. Опитваме се също така да работим и с други институции, а, а пък и с страните членки, които, както знаем, управляват 80% от бюджета на Европейския съюз. Какво може да се направи, за да се намали процента на грешките? Ако внимателно се анализираме положението и установим в кои страни нещата не върват особено добре, където са главните проблеми, или ако а, могат да кажа а, нещо по, положително, къде може да направим най-много, като намалим процента на грешките, и ако потърсим тези страни, за жало ще установим, че Испания е една от тези проблемни страни, особено когато става дума за регионалните фондове. Необходимо е експерт, експертна помощ отвън. Но трудно е да се вникне в сложната административна структура на вашата страна средствата се управляват на няколко различни административни равнища, именно оттам идват грешките. 13 са тези административни равнища, на които се разпределят средствата. И надявам се, че в бъдеще ще успеете да опростите процедурите, така че грешките да бъдат по-малко, но разбира се, хората трябва да се научат да използват новите процедури. И затова бихме искали да знаем какво прави Централното испанско правителство, за да подпомогне оптималното използване на новите структури. Каква а, подготовка и преквалификация а, се предвижда и оптимисти ли сте? Колко бързо ще може да се получи подобрение и процента на грешките да бъде значително намален? А, сигурен съм, че естествено не може да се махне с магическа пръчка и да се постигне това. има период на приспособяване, но все пак да ни кажете, ако може, колко бързо очаквате резултати. Благодаря, е, господин председател. Е, ще бъда много кратък. Благодаря на комисията и на госпожа генералния секретар. Искам да задам един въпрос по тема, която смятам за важна. Е, става дума за прилагането на общата селско-стопанска политика след нейното реформиране през 2010 година, особено системата за идентифициране на селско-стопанските земи. Бихте ли ни казали нещо повече, да споделите с нас какви проблеми имате, сред се сблъсквате при прилагането на системата за идентифициране на селско-стопанските площи и как тази система може да бъде усъвършенствана? Председателя. Благодаря. Сега госпожа Грифтън. Благодаря, господин председател. Радвам се, че сте хванали бика за рогата и сте тук при нас. Готова сте да ни кажете откровенно всичко, което става при вас. Ние също ще бъдем откровени с вас. Страните членки трябва да откриват грешките. Съгласно доклада, 60% от грешките стават в страните членки. Един от проблемите е следния. А, а, значи, хубавите проекти а, не е обязателно подпомагат по-висока заетост и а, е, не стимулират растежа. И още нещо. А, доколко може комисията да помогне на Испания е, слушах е, вашето встъпително слово и не разбрах какво точно комисията може да направи, за да помогне възстановяването на Испания. Знам, че става дума за сложен въпрос. Е, опитваме се да, опитваме се да модернизирате испанската структура. Очевидно, това е необходимо доста време. А сега господин Аяла Сендър. Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа добре дошла на госпожа държавния секретар. И също така бих искал да повторя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 за да може, да може все пак да се запазят съществуващите работни места. Може би ще трябва да променим някои неща. А, именно за това работим и ние в нашата комисия. Трябва да знаем какво всъщност става в Испания. и каква е ролята на тройката в опита да бъде преодолена кризата. Да се опитаме да намерим положителни условия, в които да се изпълнят тези програми в Испания. Казвам всичко това, за да хвърля светлина е върху въпросите, които обсъждаме в тази комисия. Бих искала също така да попитам е, госпожа генералния секретар е, е, за различните контролни органи, които вие се опитвате да опростите. Това, е пословията на федерална държава, също както в Германия. А на какво ниво се стремите да усъвършенствате тяхната дейност? в някои случаи е, са направени корекции в използването на фондовете. В други случаи подобни корекции не бяха направени. Е, много пъти от това страда не европейския бюджет, а испанския дънакоплатец. Какво ще ни кажете по този въпрос? Благодаря. А сега господин Волн. Благодаря, господин председател. И аз казвам Добре дошла на госпожа генералния секретар. Аз бях член на дел... ръководител на делегация на КОНТ в Испания през 2012 година. И... Като че ли някой смятаха, че ние ще бъдем само хора с тъмни костюми, които ще дават съвети. Не беше така, имаше и много жени в нашата делегация. Запознахме се с проекти, с проекта за скорост на железопътна линия, с проекти за подготовка на кадри. Обсъждахме и въпроса за суспендирането на фондове и за корекциите. И непрекъснато се говореше за факта, че има междинни, 15 междинни нива, които се занимават с разпределянето на средствата. Казаха, че, казаха, разбрах, че те ще бъдат намалени от 50 на 27. Може ли да ни кажете нещо за тези 27 нови органа? Как са подбрани те по географски признак ли или по отрасли и как ще работят те в бъдеще? за да може да осигуряват е, е, използването на регионалните фондове. Председател, благодаря. И сега господин Буя, последен. Е, благодаря, господин председател. Два въпроса имам. По време на посещението на нашата делегация в Испания се излезаха някои на лице някои проблеми, че е необходимо законодателство, например в връзка с обществените поръчки. Кажете ни, от 2012 година, когато ние бяхме в Испания, какво е направено, за да може да се сближи испанското законодателство и европейското законодателство във връзка с обществените поръчки. И как се прилагат новите финансови корекции? Дали това опростява или осложнява дейността по националния контрол? Благодаря. И така. Бяха зададени много въпроси, а нямаме много време. Госпожо генерален секретар, бихте ли била така любезна и ако обичате да се придържате в рамките на 10 минути, защото имаме още работа след това по освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета. Някои от въпросите може да отговорите писменно, ако сметнете, че това е необходимо. Благодаря много. Ще се опитам да се придържам към времето, което ми отделихте. Много, много въпроси ми бяха зададени. А всички тях са от огромно значение за нашата страна. Нека да започна с методологията. Първо, бих искал искала да се спра на един въпрос, който аз бих казала структурен или основополагащ. Става дума за факта, че самите органи за управление се намесиха. Тоест, при изпълнението на дадена програма стана ясно, че превентивните мерки са много по-ефективни, отколкото а, корективните мерки в последствие. Това беше в 2006 година и тогава Испания наистина а, а, е реагира много а, своевременно и доказа, че може да реагира много гъв, гъвкаво, достойно, бързо и така нататък. И резултатите не закъсняха. Става, за един мили... Става дума за 1 милиард и 500 хиляди е, милион. Става дума за мерките, които бяха взети и резултатите, които бяха постигнати. Но, същевременно трябва да говорим за един и същи референтен период. Защото когато направиме сравнение на изпълнението на програмите, то тогава можем констатираме какви са, какви са резултатите. И тук става дума за 1 милиард и 200 милиона евро. Тоест, ако бяхме въвели обща методология още в началото, нямаше сумите да бъдат толкова големи. Колкото до прилагането на член 4 от правилник 481 от 2011 година, по време на последната година на изпълнението на, меж... на финансовата рамка за 2000-2007 година бяха въведени нови мерки. Новата натоварената с управлението на а, европейските средства органи веднага създадаха една нова един нов пакет критерии, които веднага бяха а, а, които веднага бяха приложени на регионално, автономно и национално равнище. Смятаме също така, че тълкуването на правилник от 2011 година не е своевременно и правомерно. В primeros años del periodo 2000-2006 la Comisión no había formulado продължение на първите пет години от изпълнението на МФР, комисията не възрази върху начина на, за начина на работа и за това изведнъж на месата на 6-та година беше много а, на намесата беше много крута. Така че е, за бъдеще би било добре да имаме възможност да предвиждаме евентуалните мерки, които биха могли да бъдат е, въведени и да можем да сме и да сме готови да реагираме. В крайна сметка Испания е четвъртата най-голяма економика в Европейския съюз, така че от нас се изисква огромно усилие, усилие, което ние обаче положихме. Готови сме да а, работиме и повече по, проз, по прозрачността, ако се счита, че няма достатъчно прозрачност. За съжаление обаче а, от нас се изисква въвеждане на мерки с а, ретроактивен ефект и това не а, води до постигане на осезателни резултати. От Откакто е, Испания се присъедини към Европейския съюз, ние усетихме а, ефекта на лост, който произвеждат структурните фондове върху нашата економика. По този начин можем да оптимизираме инвестициите и същевременно да работиме заедно с европейските си партньори за установяване, за осъществяване на едни общи цели. В Испания бяха извършени много инвестиции, много многомащабни инвестиции, но е, само 15% от тях са от европейски средства. Тоест 85% от инвестициите извършени в Испания в този период са били извършени от държавата. И ем, това не е това не се знае така в... ня, този факт няма публичност. Факт е същевременно, че някои екологически критерии са били пренебрегнати. Същевременно обаче трябва все, все пак да подчертая, че последователните испански правителства, които са извършвали тези инвестиции, е, ни позволиха да създадеме благоприятни е, условия, ни позволиха да бъдеме гъвкави и същевременно упростиха някак прочита на, на цифрите и на а, бюджетите. Сега ще се опитам да отговоря на следващите въпроси. Господин председател, разбирам, че някои от членовете на комисията са разтревожени от трумавостта, с която се управляват средствата. Да, наистина трябва да упростим процедурите. Испания е децентрализирана държава. Знаете, че автономните области разполагат с много голяма свобода за управление на средствата и правителство, правителството а, а, също така прие и а, взе, взе решение да оп да упрости структурите. Да, ние разбира се ще зачитаме административната е, структура, проистекла от Конституцията от 78 година, но същевременно ще трябва да въведем едни допълнителни мерки за сътрудничество, което да е, позволи едно по-ефективно управление на средствата. Е, нашия девиз е да създадеме една, админи... една администрация, която да бъде връзка между а, структурите за управление на средствата и преките бенефициенти. Всъщност, каква е целта? Целта е да имаме е, по една структура или един орган, който да отговаря за е, е, даден е, проект, за дадена област, а не да има препокриване. Тоест, е, да има един много добър коефициент на полезната дейност във всички отделни отрасли organismos intermedios encargados de la gestión. Така, тук съществуваха 150 органа, натоварени с управленията на средствата. Целта е да ги замениме с 27 органа. 10, които ще е, функционират в национален мащаб по отрасли и 17 допълнителни органи, които ще бъдат натоварени с управлението на е, е средствата в автономните области. Пред, е, председателя, много ви моля малко по-накратко, защото имаме още много е, работа. Господин комисар е тук, така че ще ви помоля, може би, да отговорите в писмен вид на така че ние бяхме предвидили 3 минути за отговор, а ние вече изразходвахме 20. Но благодаря ви, госпожо министър, за това, че участвахте в нашето обсъждане. С най-голямо удоволствие и с нетърпение очакваме писмен отговор на зададените въпроси. Съжалявам, съжалявам, че трябваше да прекъсна този дебат, но трябва да минеме към следващата точка, която е освобождаване от отговорност на комисията. Сега минаваме към точката на господин Маркос Пепър. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Е, ще съкрата много изказването си, господин председател, и ще се спра на нещо, което ми се струва от голямо значение и на нещо, което комисията очакваше от нас. Тоест да я поздравим за нещо. Сега, казах, че има много проблеми, тук бяха изтъкнати проблемите в отделните държави членки и така нататък. Но комисията осъзнава проблемите. Комисията е, отчита тези проблеми, признава ги, чухме и доклада на господин Гайер. Също така приветстваме механизма за санкции в областта на селското стопанство и структурните фондове. Сега вече се предвиждат корективни мерки при, за развитие на регионите. Аз мисля, че предлагане, прилагане на санкции би могло да спомогне за по-доброто и по-правомерното разходване на средствата. Също така, Програмата за действие за 2012 година в областта на регионалното развитие е добра. Смятам, че процента грешки ще намале. И нещо важно, сега вече разполагаме с един официален график, един точен график. Така че ще знаеме каква, кой какво трябва да направи и до кога. Сега, до тук, до тук това бяха поздравленията или комплиментите към комисията. Сега. Трябва да кажа също така, че когато става дума за освобождаване от отговорност, не можем да разчитаме на, на, на, на надежди, на бъдещето, на не можем да разчитаме на очаквания. Да, хубаво е човек да, да се надява, че утрото ще бъде по-добро от вечерта, че ни очакват светли утрини, да, но не можем да се уповаваме на това. Затова смятам, че предложените инструменти не са достатъчно. Сега. От Одитните отчети на държавите членки не са достатъчни не са достатъчен контрол. Ние изискваме комисията да поеме ангажимента да провежда а, проверки, да контролира бенефициентите и да контролира е, включително и агенциите по плащания на държавите членки. Особено в е, държавите, където има повече грешки или където грешките са редовни. Тоест, трябва да се постави акцента и да се направят усилия за повече проверки там, където има повторение на грешките, където има повторение на проблемите. Също така трябва да се ограничи заместването на един проект с друг. The replacement. Смятаме, че това само създава допълнителна административна тежест и спъва комисията в нейната работа. Губи се време, губи, губят се средства, т.е. да се ограничи заместването на един проект с друг. В областта на селското стопанство да бяха извършени преки корекции, добре, но бихме искали да се налагат и санкции, защото има редовно повторение на грешки и трябва да трябва да извлечеме полки да, трябва да се въведат санкции, особено що се отнася до а, проблемите свързани с отчитане на площа. Ще дам един пример. Когато се парки, парки когато е, паркирам е, неправомерно, получавам е, глоба. Глоба, глоба от 5 евро обаче. 5, 5 евро глоба не е кой знае каква глоба, така че аз мога да си позволя да паркирам неправилно много често. Но вашите санкции не трябва да бъдат леки санкции. Вие трябва да налагате санкции, които да имат по траен резултат. Мисля, че е крайно време и крайно време и Сметната палата да, ре, да реагира по един по-крут начин. Тоест, Сметната палата ни е предоставила много информация, но докато не разполагаме с доклади страна по страна, няма да можем да решим проблемите. Основните критики са насочени към няколко дадени държави членки. Ние не, не смятаме, че съвместното управление на средствата като цяло е проблем, но смятаме, че има проблеми в дадени държави членки. Да, разбира се. Аз мисля, че трябва да се наблегне там, къде там, където има проблеми, то по-специално в областта на селското стопанство и регионалната политика, защото там съвместното управление на средства е най-ясно. А, моите критики се, на, са отправени към държавите членки. Да, комисията е, е пазител на договорите, да, но червен картон трябва да се покаже на държавите членки. В случая За случая не, не, не комисията заслужава критика, а държавите членки. Добре, но от тук нататъка как да разрешим проблемите? Сега, трябва или да освободиме комисията от отговорност или не. Сега, или да преглътнем горчевия хап, или да положим бомбата. Но, години наред преглъщахме горчевия хап. Но, Европейския парламент изразява резерви, но това трябва да служи за нещо, а не просто да изразяваме резерви за резервата за резерва и да не последва нищо. Комисията излиза с отделни декларации във всички области. няма. Понякога и самата комисия излиза с резерви или изразява своите резерви. Включително и в областта на кредитите и техната ефективност и ефикасност. Защо и ние да не разполагаме с един инструмент, за да можем да действаме в области, които са проблематични, както селското стопанство и регионалните регионално лити. Сега, възможно е да освободим комисията от отговорност. Знам, че е, някои биха искали да отхвърлят доклада, но мисля, че няма да се стигне до там. Но въпросът е обаче да се постигнат някакъв, да се постигне някакъв резултат. Тоест да може да се проследи напредъка в областите, по които изразяваме резерви. Бих искал да чуя какво ще кажат колегите и комисията по този въпрос. Okay, thank you. Yeah, vielen Dank. Uh, да, председателя, благодаря. Благодаря на автора на доклада, господин комисар Шемета. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на докладчика за встъпителните думи. Е, господа депутати, първо искам да бъда ясен. Е, комисията изцяло споделя безпокойството и целите, които докладчика е посочил в проекто резолюцията по освобождаването отговорност на комисията за 2012 година. Комисията е, смята, че въпреки усилията, е, е, процента грешки, който е установен от Сметната палата, трябва да бъде намален. През миналите години комисията приложи значителен брой препоръки от Сметната палата, е, защото това се иска, за да се освободи от отговорност. Но процентната грешка продължава да показва, че е необходимо подобрение. Е, сега, е, какво е положението за, бюджетната, за финансовата година 2012? Е, сега аз няма да говоря за промените в методологията на Сметната палата тук. Искам да кажа, че основната част е, от грешките се дължи е, на грешки, допуснати от държавите членки, както по програмите, така и по споделеното управление. Принципа на субсидиарност не означава само да имаш власт да решаваш и да предприемаш някакви действия на най-подходящото ниво, както е в случая с споделеното управление. Това означава и изцяло да поемеш отговорност отговорността, която проистича от решенията и от действията. Това е посочено в член 317 от договора и по финансовите регламенти. Ето защо комисията смята, е, че е, да се, да, се показва жълт картон на комисията е, под формата на политически резерви, както се предлага от докладчика, е все едно да се показва жълт картон на съдята, да не говорим за играчите на терена, които не спазват правилата на играта. И това е причината, поради която аз вече обясних на докладчика, че политическите резерви, които той е, предлага е, по 70% от бюджета е, регионално и скостопаско развитие, в никакъв случай не постига целите, които той има предвид. Тък му обратното поставя под въпрос авторитета и легитимността на комисията спрямо всички финансови партньори и е, показва, е, че е, именно те е, трябва да увеличат усилията си, за да намалят значително процентната грешка. Сега искам да се върна към проекта доклада за освобождаване от отговорност на комисията и какви са усилията на комисията за да се справи с основните въпроси, които са засегнати. Сега по новата стратегия за одити искам веднага да посоча, че тя подробно ще бъде предложена при следващото освобождаване от отговорност, както се иска от проекто резолюцията. От 2009 година сега структурните фондове е, е, предвиждат е, значителни средства за оценка на работата на националните аудитни органи. 2013 година Одитите е, постигнаха 85 е, социални е, органи за управление вместо 66-69% от предишната година. И е, е, тези е, аудитори ще разработят нова стратегия въз основа на опита си, но ще видят и какви са слабостите в критериите, които засягат същите държави, същите региони и които се повтарят година след година. И по-високия риск предполага съответните превентивни мерки. Комисията ще прилага препоръка за произволно аудитиране като част от е, е, аудитирането, което е на системен принцип. Сега събирането на нефинансови данни е, спрямо политиката по сближение трябва да бъде системно и да се прилага възоснова на обективни критерии които да бъдат предписани в делегирани актове. И финансовите коректори ще бъдат подробно разписани в отделни части в следващия годишен доклад по защитата на европейския бюджет. И комисията ще разгледа как да се подобри информацията, която е отразена в е, докладите за ежегодните финансови отчети, за да има данни е, за употребата на анализ на риска и доколко е, докладите за отделните държави след одитите се разглеждат от комисията, когато се прави декларация за, за, за и съответно процедурата по съответствие не трябва да бъде повече от две години. Е, ние искаме да се съкрати процедурата. Е, ние ще направим всичко необходимо, за да постигнем целите си проблемите е, в Португалия и във Франция, за които се е, споменава в доклада, в проекто доклада, в областта на селско стопанство, е, планът за действие за Португалия беше допълнен и неговото отражение ще бъде оценено и проверката по данните, е, която се иска за 2013 година, ще бъде готова. За план беше одоб... за Франция беше одобрен план за действие, но той предполага много работа от страна на френските власти през следващите години, за да се подобри тяхната система за идентификация на площите. Е, и е, качеството ще се следи от е, Генерална дирекция Саско стопанство, за да сме сигурни, че целите за ефективен и усъвременен аудит са постигнати. Ние сме убедени, че е, е, властите, които управляват средствата на национално ниво, трябва да бъдат по-отговорни е, и това е, трябва да стане чрез подобряване на декларациите и така държавите членки е, да дават по-точни отчети. Комисията ще насърчава доброволни национални декларации. Е, и е, има институционална работна група, която през следващите седмици ще изработи препоръки. И накрая комисията създава нова рамка за постиженията, за да се види каква е добавената ценност от дейността на Европейския съюз към гражданите и предприятията. Включват се специфични цели, е, оценка на дейността. Е, имаме е, правни актове, които се възприемат от всички с е, законодатели. Сега, по традиционните собствени средства, аз ви напомням амбициозния план на действие, който беше прият от Комисията за борба срещу данъчните измами и избягването на плащането на данъци. Е, колкото е, до ДДС и непрякото данъчно облагане, ние ще се борим срещу измамите, срещу финансовите интереси на Европейския съюз, чрез наказателно право и това беше предвидено от съвета през юли 2000 2012 година. През 2013 беше предвидено възможност да се борим срещу измами, които се е, проявяват в държавите членки. Колкото до отстраняване на резервите е, по съобщението, съобщението за е, е, данните GNI. Това е, е съответствие с препоръките на ЕФТА. Комисията ще уведомява парламента. През юни 2013 година съвета прие съобщение за съвета и Европейския парламент за Европейска стратегия за борба срещу измамите в производство на цигари и в момента този план се прилага. Доклад е, изтъква, че е необходимо да е, има наблюдение на РАО, подобрява се, удължава се период за префинансиране и е, чрез паричните потоци ще се идентифицират проблемите и комисията ще използва е, по-често е, този счетоводен инструмент. Е, Дами и господа, дейностите и мерките, които току-що ви изложих накратко, ще бъдат включени в подробно писмо, което ще ви бъде изпратено като членове на вашата комисия до няколко дни. И това е гаранция за ангажимента на Европейската комисия да поема изцяло своята отговорност и да посочва защо понятието политически резерви не съответства на рамката на настоящото освобождаване от отговорност. Аз се надявам, че тази дискусия и тази, която ще последва през няколкото дни, ще допринесе е, за плодотворното приключване на процедурата по освобождаване от отговорност. Благодаря на господин комисаря. Първо и благодаря за това, че дойдохте, е, за да направите изказване пред нашата комисия. Е, кой иска да вземе думата, за да мога да знам е, е, по колко време ще ви отпускам за изказване. Ние разполагаме с 20 минути, е, така че ще ви давам по 2 минути за изказване. Добре, 4. Да, 3 минути. 3 минути. Три минути. Кой е пръв, за да впишем в протокол? Uh, благодаря да, господин комисар за приноса е с 4,8% е все още много висока, висока цифра. И а, а, трябва комисията да ни обясни защо е било необходимо това увеличение. А, също така и а, а, трябва да се вземе предвид съответната а, а, корекция. Вече стигаме до края на тази програма. А, и вече много проекти са приключени, направени са съответните плащания. И съществува и въпроса за недоброто изпълнение от страна на страните членки. И за това, както видяхме и докладчика, докладчика го признава това. Добре е да обърнем много повече внимание на тези страни, в които съществуват проблеми. И какво искам всъщност да кажа? Преди всичко резервите които спомена и докладчика, и господин комисара. Очевидно, е, има проблеми и за първи път е, се е, предлага суспендиране на освобождаването от отговорност, от неговото отлагане. А като се имат предвид е, задачите, които се изпълняват в страните членки. А, И така, не се взимат предвид подобренията, които се предлагат в програмата 2014-2020. Тук също трябва да се остави време да видим тези подобрения, които се предлагат, каква ще бъде резултатът от тях. Защото в много страни няма да започнат проектите и изплащането на средствата по тях до есента значи няма да има достатъчно време, за да установим дали предлаганите усъвършенствания ще дадат очакваните резултати. В края на краищата всъщност едва ли би трябвало да искаме да търсим отговорност от новата комисия за бюджета за 2012 година. Вместо тези политически резерви, които се изказват, трябва да направим официално искане към самите членки, Сметната палата и също така и към комисията да изяснят очевидно да изяснят много ясно в кои области е необходимо да се направи повече. И, къде контролът в страните членки не е достатъчно добър, може би да се създаде план за действие там, където съществуват най-много проблеми. Особено за, при клиринга на уравняването на сметките в селското стопанство, прилагането на новия механизъм за сливанията, нова стратегия възоснова на оценка на риска за одита и така нататък. Няма да продължавам повече. Казвам, че на този етап може би трябва да освободим от отговорност за изпълнение на бюджета, но трябва да направим официални искания за това, което трябва да се прави в бъдеще. Благодаря. Айла да седа. Благодаря. Най-напред трябва да кажа, че подкрепям това, което каза колегата Дерибо и искам да попитам, поискам от комисията, пък и от нашия председател, да изискат доклад от правната служба за обхватът и видът на тези резерви, които току-що някои си измислиха. Не може да си така измисляме формули, по които да освобождаваме или не освобождаваме от отговорност. Необходимо е да бъдем уверени, че няма да стане това, няма да стане това, което чуваме тук и е в куларите. Също така присъединявам се към господин Пипа, който е разочарован. Той заяви, че в някои случаи е суспендиране на програми. Виждам, че във вашата страна, Германия, не е спомената в доклада. Може ли да ни кажете какво е положението? Трябва да кажа също така, че съжалявам за това, че Испания, Италия и Дания а, са жертва на а, това суспендиране на плащанията. Обаче трябва да знаем кол, точно кои страни още са засегнати от а, това спиране на плащанията. Но ние сме захлония е гуша от двойни стандарти а, в Испания. Говори се за ДДС и за разликата в ДДС между Германия и Испания. Има разлика 10 000 милиона, т.е. 10 милиарда. Каза се тук, че съзнаваме, знаеме за, за, за тази разлика, но не знаем откъде от, идва тя. Испания, Великобритания, Белгия, Финландия – Само две програми са суспендирани през септември. И според вас те са в Германия, те са que un ponente alemán ponga en entredicho la capacidad y honestidad de todos los ciudadanos alemanes. Е, не мога да приема начина по който се прилагат подобен двоен аршин. Е, комисията има е, право на е, преценка. Вие сте като треньор и а, вашите играчи очакват да ги тренирате, да им дадете указания, обаче не получават такива. Значи ние чакаме а, от вас като треньор да си свършите работата. защото те се казва, че страните членки са виновни е, за проблемите, ние пък очакваме комисията тя да свърши своята работа. Благодаря. Госпожа Панайотова. Председател, уважаеми господин комисар, на първо място бих искал да поздравя докладчика господин Пипър за работата по доклада и направените констатации обективни в него. За съжаление, за трета поредна година двете най-големи бюджетни области на Съюза, общата сълскостопанска политика и политиката за сближаване, остават засегнати от висок процент на грешки, предимно за, за нарушаване на правилата за допустимост на разходите и поради процедурите за обществени поръчки. В тази връзка приветствам и предложението на Комисията по бюджетен контрол за по-строги мерки към държавите засегнати от високи нива на грешки при управлението на европейските средства. Моят, моите два въпроса а, към, към комисар Шемета са първо, а, считате ли, че приетите правила за налагане на финансови а, корекции вече дават резултат по отношение и на превентивния характер, който би следвало да имат, а именно да стимулират националните правителства да бъдат по-дисциплинирани и да предприемат активни действия, за да адресират слабостите при управлението на европейските средства. И вторият ми въпрос е какво е мнението ви за предложението, което е в доклада на Комисията по бюджетен контрол за дисчарджа относно идеята за специални доклади за унези държави, които допускат най-много нарушения при управлението на фондовете от ЕСА по различните а, програми. На последно място бих искала а, да отправя една техническа а, бележка по доклада, която е отбелязана в обзора на КОНТ и ще бъде отразена всъщност в окончателния текст на доклада след гласуването му. Остава въпрос за параграф 210. Датата на доклада за механизма за сътрудничество и оценка следва да се чете 22 януари 2014. Благодаря. Vielen Jan Mulder. Благодаря, господин председател. Uh, uh, ние трябва да изработим още нашия проект. Доста сме говорили е, на тази тема. Uh, но от 19 години е, комисията не е получила е, достоверна декларация не е предоставила декларация на Сметната палата. Парламента винаги го е правил, докато комисията не го е направила един път от 19 години насам. Въпросът е, че нещата не се подобряват. Е, парламента преглъща всички обещания, които е направил до сега и е, резултат няма на лице или поне е, няма е, очаквания резултат. Това е основният проблем. Е, колкото до компетентността на комисията да бъде съдя, жълти картони, футболистите ли ще получават жълти картони. Е, тези сравнения е, е, изобщо са абсолютно неуместни. Парламентът дава жълт картон на комисията и толкова. Това е договора. И аз съм съгласен, че проблемът е в държавите членки и аз мисля, че в доклада има така нова идея и прав е докладчика да има резерви. Е, въпрос е не да сме изцяло против, но какво може да се е, приеме. Не може при 70% грешка е, да се даде освобождаване от отговорност. И ще бъде много полезно комисията да ни каже какво има против изразените резерви. И може ли да ни обясни е, дали е, е, комисията има право самата тя да изразява резерви. Комисията има възможности, които парламента няма. Така че ако можем да получим бележка от комисията, какви са основните възражения срещу нашите резерви и да ни питате защо според вас комисията е, има възможности, които може да използва. Е, председателя, благодаря на всички колеги. Благодаря ви за това, че спазихте времето за изказване. Ако обичате да дадете кратък отговор. Е, комисар Шамета, първо е, искам да е, отговоря на последния въпрос на Ян Мудър. Разбира се, ние сме готови е, Писмено да изложим нашите доводи. Аз е, споменах е, писмото, което ще бъде изпратено до парламента, е, но и в този формат аз мога да обясня защо според нас политическите резерви не са правилният инструмент. Аз е, е, мисля, че е, трябва да разберете и резервите на генералните дирекции на комисията. Това са инструменти за управление, което означава, че съответната генерална дирекция трябва да предприеме действия, за да подобри положението в конкретна област, като има предвид многогодишния характер на проверките и да е, има предвид е, също така общата ситуация, както вие самия споменахте. Още веднъж е, бих ви приканил да погледнете цифрите и ако съпоставите отделните години, ако вземете средна стойност от 2009 до 2012, ще видите, че достоверността, т.е. процента грешки е 3, 925. Докато сега комисията дава финансови корекции и възстановяване на средства 2% от общия бюджет. Така че това показва висок успех на комисията в защитата на общностния бюджет. И за това е, ви моля да имате предвид това, когато оценявате дейността на комисията. А, също така и е, миналата година е, степента на финансова корекция и възстановяване на средства чувствително се увеличи. И доводите, които се използваха, някои от тях се излагат още от 2000-2006 година и аз не смятам, че те отразяват положението за 2012. Аз не мога да се съглася с подобен довод и както и държавният секретар току-що каза, възможността на системата за многогодишен контрол да се справя с проблемите. Ако възникне проблем през 2012 година, той ще бъде установен през 2013, 2014 или 2015 чрез системата за многогодишна проверка проверка. Така работи системата за многогодишен контрол и е, така е, е, е предвидено по договорите. Е, е, прави се проверка на е, годишни финансови операции не се взима предвид е, е, многогодишния характер на ревизиите, възможността за корекции и е, за възстановяване на средства госпожа Аея Ласантес каза, че ние трябва да сме добри треньори. Трябва да сме добри треньори, добре да тренираме отборите, да има възможност за обмен на най-добрата практика. Господин Рубик на предходни сесии каза, че и тренировката трябва да играе важна роля. Ние е, е, инвестираме в тренировката, в обучението на държавите членки и искаме нашите служби да предоставят информация за тези дейности на комисията. И при новата финансова рамка има ситуация, при която трябва да продължаваме да инвестираме в обучението, тъй като има нови правила, комисията е готова да го направи и искаме е, тези, които отговарят е, за бюджета в държавите членки, да са добре обучени и да знаят е, как се прилагат новите правила. Връщам се към конкретния въпрос, повдигнат от докладчика, във връзка с е, по-активното аудитиране на бенефициентите в така наречените най-проблемни държави членки. Аз мога да ви уверя, че стратегията за одит, която в момента се изготви от нашите служби, ще се основава на оценка на риска което означава, че у нези държави членки, е, които имат най-лоши резултати, е, ще бъдат обект на повече е, проверки, отколкото страните, за които това не се отнася. Това се отнася и за аудитиране на бенефициентите. Това вече е практика в някои области, но намерението ни е да разширим в още по-голяма степен практиката. Сега, замяната на проекти, за която говорите, вие отлично знаете, че е, новите правилници не позволяват проектите да се е, заменят с задна дата. Е, нищо не може да се прави с задна дата. Същите е, правилници бяха прияти съвсем наскоро и там се предвижда възможност за е, замяна на погрешни проекти с нови проекти, ако са установени грешки от самите държави членки или ако всички държави членки е, са съгласни с е, дейностите по проверка на комисията. Това са, е, комисии, това са правилата. Вие сте член на комисия Реги и сте гласували за тези правила. Така че аз не разбирам как сега може да се променят правила, които са гласувани преди два месеца. А, така че Същото се отнася и за наказателни мерки в селско стопанство. Ние с удоволствие бихме налагали наказателни мерки, но нека тук в парламента, като съзаконодател, ние трябва да се придържаме към е, правилата, които имаме, да ги е, прилагаме и в някои части на доклада вие е, задавате въпроси по решение на законодател. Питате ясно ли е. е аз поне не мога да разбера. Аз не мога да разбера подобен подход. Но както вече казах, в встъпителните си думи е, в е, предвид ограниченията, които ни налагат правилата, предвид ограниченията на е, законовите разпоредби, били те съществуващи или предстоящи, ние трябва да бъдем възможно най-стриктни най-стриктно да прилагаме законите. Не можем обаче да отиваме отвъд предвиденото от законодателя и това за мен поне е ясно. В заключение, Е, от е, дейностите, които е, споменаха в встъпителните си думи, виждате, че ние сме готови изцяло да сътрудничим с вашата комисия, за да допринесем реално за подобряването на управлението на европейските фондове. И за това бих искал да приканя вашата комисия и парламента като цяло да преосмисли подхода си на политически резерви, които ние смятаме за не неподходящ. Благодаря, господин комисар. И сега за две минути заключителни бележки на Марка Спипа. Благодаря, господин председател. Най-напред, госпожо Сендер, ще каже нещо за вас. Има а, търсачка, напишете Германия, ако искате Дойшлът, напишете а, и ще а, намерите това, което търсите по отношение на измененията. Ако искате изменения по повод на Германия, аз ще ги подкрепа. Внесете, внесете ги, ще ги подкрепа. Ако мислите, че не съм отделил достатъчно внимание на моя собствена страна в доклада, моля, направете, но, както казах, намерете позоваванията. Между, между прочим, всички страни членки са споменати в доклада. Ако прочетете целият доклад, ще видите, че всяка отделна страна членка е спомената там. А, така че в никакъв случай това не е някакъв частичен а, или а, пристрастен доклад. Сега а, за останалите коментари. Разбира се, има позиция на либералите, има моята политическа група, която също има становище, но общо взето сме а, е, а, е, съгласни по главното. Ако правилно а, ви разбрах, е, Става дума за различните е, резерви е, и детайлите на тези е, резерви. И както вече казах, мога по-изрично, по-ясно да посоча тези резерви. Ако искате по-ясно да, да обясна какво точно имам предвид, когато става дума за резерви. И, впрочем, господин комисар, по този въпрос съм съгласен с вас някои неща може би може да се тълкуват превратно в доклада. Но пак ще кажа, ако го прочетете целия внимателно, виждате, че ние желаем да подкрепим комисията, искаме тя да има повече власт по отношение на страните членки. Това не един път е заявено в текста. Струва ми се, че нямаме повече време до срока за внасяне на изменения, затова бих подканил колегите, ако искат да направят нещо, да го направят час по-скоро. По отношение на комисията за регионалните въпроси, където, където беше, бях критикуван за начина по който съм гласувал. Взимам си бележка от тази критика, но трябва да кажа, че тук става дума за нещо съвсем различно и съвсем за различни проблеми. Тук разглеждаме нещата от гледна точка на бюджетния контрол, а, а не а, от а, другите възможни гледни точки. Благодаря на всички за участието в този дебат, председателя. Благодаря, благодаря на пред... докладчика, благодаря на всички, които участваха в този дебат. Благодаря и на доктор Велт от Европейската сметна палата. Ще има е, отговор на някои въпроси в писмен вид. Благодаря на господин комисара. Благодаря и на комисията за писмените отговори, които ще предостави. Благодаря.